Първа точка от дневния ред, свързана с общи разисквания за фармакологичната бдителност. По-точно фармакологична бдителност за лекарствени продукти. Изменение на директива 83 от 2001 година. Комисарият вече е тук и можем да започнем. Госпожа Маккеван, има думата като докладчик. Благодаря, господин председател. Сигурен съм, че всички присъстващи в залата са ползвали или ползват фармацевтични продукти. И безопасността на тези продукти е от изключително значение за общественото здраве. Миналата седмица на среща на експертите, посветена на това ново законодателство, ни бе припомнено, че е, тази година, 2010, е, се отбелязва е, прискърбната годишнина от трагедията с Талидомида. Знаете, Талидомида Лекарство, което е, пораждаше е, тежки вродени увреждания у новородените. Лека по лека, с течение на годините е станало ясно, че клиничните изпитвания сами по себе си никога не биха били достатъчни е, да сме сигурни, че сме изолирали и проучили всички странични ефекти. Разбира се, междувременно нещата са се подобрили. Миналата седмица експертите заявиха, че е, тези е, подобрения е, днес водят до това, че са достатъчни само 6 случая на неблагоприятна реакция, за да се установи проблема. А на времето сталидомида бяха необходими повече от 2000 души. В Европа се изгражда координационна система между държавите членки, и Агенцията по лекарствените продукти в Лондон. Ясно е, че при 500 милиона души население, ако обединим усилията си, би било далеч по-лесно да установим в общоевропейски мащаб неблагоприятното действие на един или друг медикамент. Националните органи, европейските органи, възоснова на европейското законодателство ни дават такава възможност. И практически инструмент, който сме създали под формата на база данни, Юдра е, Vigilance, която е най-голяма в света, ни дава възможност бързо да реагираме. Необходимо е да се направи още обаче от талидомида насам през 50-те години. Е, през 60-те години станахме свидетели е, на проблеми с изделието Вайокс наскоро, с медикаменти за диабет. И онова, което ще гласуваме утре е много положително и определено ще е усъвършенства фармакологичната бдителност в Европа. Кои са новите неща? Създаването на консултативен комитет по оценка на риска в областта на фармакологичната е, бдителност той ще е в състав от експерти, не само от националните администрации. Е, ще бъдат представени е, сдружения на пациентите, на е, професионалистите в медицината. По листовките на медикаментите ще се съдържа информация за с възможности за уведомяване. След това обозначения по опаковките, когато изделието е ново, със съответните разяснения за пациента. Ще има електронен портал в интернет за широко осведомяване на обществеността по безопасността на различните медикаменти. Ще бъдат публикувани самите листовки а ще имат полза и производителите, доколкото процедурата по докладване ще бъде е, оптимизирана и олекотена. Това са промени, господин председател, е, които според мен в значителна степен ще подобрят фармакологичната бдителност в Европа. И най-сетне бих искал да благодаря на онези, които съдействаха за постигнатия днес резултат. Е, моите колеги, докладчици в Сянка, имайки предвид колко сложна е материята, чудесно бе да се работи с такива професионалисти господин Монтеро от съвета от бившето председателство на Съюза, моите сътрудници, които хвърлиха силна светлина върху тази сложна материя. Благодаря и на секретарята на комисията и на секретарята на съвета. Отдавам дължимото на множество неправителствени организации, на пациентите, на фармацевтите, на медиците. Става въпрос за резултат от е, едно широко мащабно общо усилие. Благодаря. От името на комисията давам думата на комисар Таяни. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, уважаеми депутати, Комисарят Дал, за съжаление, не може да бъде днес тук. Той ме помоли да се извиня от е, негово име, но аз с удоволствие поемам е, задачата е, да участвам в официалното приемане на първо четене на доклада за екологичната бдителност. Благодаря на всички ви за извършената работа по доклада. Благодаря на госпожа Макаван на докладчиците в сянка, на, на всички участници. Докладът ще бъде гласуван утре и пациентите ще се ползват с по-голяма, по-висока степен на защита, особено в случай на неблагоприятни странични ефекти от прилагането на медикаменти в хуманната медицина. И това ще бъде от полза не само за общественото здраве, благодарение на тези подобрения ще усъвършенстваме и действието на единния пазар. Ще се повиши прозрачността, участието на пациентите в тази сфера на фармакологичната бдителност. Благодарение на новия научен консултативен комитет в тази област, създаден в рамките на Европейската агенция по лекарствата, ще имаме винаги актуална научно обоснована информация за оценка на безопасността на лекарствените продукти. Комисията е особено удовлетворена, че предварително договорената обща позиция бе доразвита между трите институции по време на, на лятото и е, застава зад направените изводи. Комисията смята да приеме следното изявление, имайки предвид исканото от Европейския парламент е, и е, съвета за агенцията, за Европейската агенция по лекарствените средства и за да не се забави приемането на такова важно нормативно предложение, ние бихме искали да определим клас 15 за вакантната длъжност директор на агенцията, вместо 14 както е до сега. И разбира се, междуинституционалната работна група следва да разгледа този въпрос. Той е, е отворен за дискусия. Ако се приеме че административният клас трябва да бъде друг, ние ще го четем при обявяването на вакантната длъжност. Това бе край на цитата. Благодаря на господин комисаря. Давам думата за две минути на госпожа Ривази от ИТРЕ, промишленост и научни изследвания. Благодаря, господин председател. Ще ви отнема само една минута и след това отново ще взема думата. А сега се изказвам от името на ИТРЕ като докладчик по становище. Най-напред бих искал да благодаря на докладчицата Макаван за доклада. Бих искала да кажа, че по този въпрос, по тази материя е изключително важно да се гарантира по-голяма степен на защита, по-висока информираност, но и да се противодейства на действията на фармацевтичната промишленост. Комисията е, ИТРЕ е, приема, че при изтеглянето на медикаментите от пазара е, и пациентите, и медиците ще могат да подемат инициативата. Що се отнася до анализа на действието на различните медикаменти, задължение на държавите членки е да следят приложението на един или друг медикамент. Например, шведските е, органи за пръв път е, повдигнаха въпроса за нарколепсията във връзка с е, една вакцина. Никой до тогава не бе повдигал този въпрос. От друга страна, не може да се каже, че е гарантирана финансовата независимост на националните контролни органи. Много добре е, че се създава отделен консултативен комитет по риска в областта на фармакологичната е, бдителност. А що се отнася до осведомеността, тя е особено важна за пациентите, било то по листов, на листовката или по линия на общественото осведомяване. Благодаря. Давам думата на господин Турмес Имко вътрешен пазар и защита на потребителите. Една или две минути, господин председател. Една минута. В такъв случай ще трябва да бъда по-бърз. Медикаментите, фармацевтичната промишленост има обороти, които се е, измерват с милиарди. Е, и аз бих искал да подчертая това, че е, докладът е, държи сметка за състоянието на вътрешния пазар. Разбира се, от една страна трябва да се имат предвид нежеланите ефекти, но от друга страна да се продейства на фармацевтичното лоби, което в един или друг, по един или друг начин се въздържа от широко осведомяване на обществеността. Съжалявам, че една от идеите, които бях подсказал, не е възприета а именно идеята бе да се изследва добавената терапевтична стойност на един или друг нов медикамент. Днес сме изправени пред така наречените мейджори, големи фармацевтични компании, които могат да променят една-две е, молекули и след, които нямат никакъв е, допълнителен терапевтичен ефект, харчат огромни средства за маркетингова кампания, честно казано повече отколкото за научни изследвания и а, е, популяризират един така наречен в кавички нов медикамент, който струва скъпо, разбира се, а всъщност нищо ново не дава в сравнение с по-ефтините е, разпространени медикаменти. И аз мятам, че при едно следващо изменение определено ще трябва да се занимаем в детайли с този въпрос. Нашите национални здравни системи се огъват под натиска на разходите и всяка мярка, която би могла да, да ги облегчи, си струва е, усилият наистина пропуск е в законодателството, е, че по-настоящем все още няма изискване за, добавена терапевтична, за изследване на добавена терапевтична стоеност на новите медикаменти. Благодаря, господин председател. Прав сте да ми благодарите, за председателя. А сега от името на политическите групи, най-напред от ЕНП, за две минути, госпожа Аюсо. Благодаря, господин председател, господин комисарио. Преди всичко искам а, да подчертая колко добре докладчика свърши своята е, работа. Аз също искам да благодаря за много доброто сътрудничество. Искам да благодаря и е, за съдействието на Испанското председателство. А фармацевтичната битна ще доведе до повече прозрачност, до повече сигурност при употребата на лекарствени продукти, най-вече когато става въпрос за медикаменти, които могат да представляват риск за здравето. Е, има Европейски комитет, който извършва оценки, свързани с сигурността при употребата на лекарствените продукти. Важно е да се намерят решения, свързани с информирането на пациентите, свързано с странични ефекти при употребата на дадени лекарствени продукти. Това трябва да е единственият извор на информация. И а, тази информация трябва да бъде предоставена от съответните компетентни органи в отделните държави членки. Важно е пациентите да а, са наясно с страничните ефекти и а, да докладват за тях а, при евентуалната им поява. За тази цел трябва да се създаде и интернет портал, където да се обмени информация за страничните ефекти и да се достигне по-голяма сигурност при използването на лекарствените продукти. Преразглеждането на регламента и на директивата ще послужат за това не само да се подобрят съществуващите процедури, а също и така да има по-добра съгласуваност между отделните държави членки. За минута и половина господин Корея де Кампус. Сеньор президент, o факто да haver тенденция... Господин председателю, има една все по-голяма тенденция информацията за рисковете, свързани с определени лекарства, да излиза след като те вече са на пазара. Това е един проблем, свързан с управлението на риска на наднационално макро, макро ниво. Решавайки този проблем, ние е, се грижим по-добре за нашите граждани. Това ще подобри и здравоопазването последните години. Страничните реакции, които предизвикват новите лекарствени средства, са пети по вина за смъртността в болниците. Това ще подобри системата на фармакологична бдителност в цяла Европа. Основната ни цел е да извършваме мониторинг и оценка на страничните действия в максимално ранен етап. Новите лекарствени средства ще носят един нов символ, който все още се разработва. Насърчаваме участието на всички потребители в този процес. Искаме да създадем една просветна кампания, свързана и с опазване на околната среда и развитие и участие на общностни организации. Поздравявам това докладчик. благодаря на Испанското председателство и на Европейската комисия за отличното сътрудничество. Очаквам с нетърпение да гласувам за последния документ утре. Благодаря на господин Корея Декампус от името на АЛДЕ за две минути госпожа Парванова. Благодаря, господин председател, господин комисар, Уважаеми колеги, искам да благодаря на Линда за а, интелекта, който прояви по това сложно досие, както и на докладчиците всяка, на комисията, на съвета за отличното сътрудничество, което беше изключително важно за постигане на едно съгласие при първо четене, което се надяваме да ни доведе към една фармакобдителност в Европа, която да бъде по-безопасна, по-ефикасна и по-прозрачна. Това бе една спогодба, която бе постигната по време на Испанското председателство и нашата позиция. Позицията на парламента е включена в окончателния текст. Днес можем да кажем, че се занимаваме с едно не толкова интересно, не толкова вълнуващо досие в пакета по фарма въпросите, но смятам, че той е изключително важен, защото са заложени основните принципи, които водят и нашата позиция развитие. Развитието и доброто функциониране на Удра Vigilance, където се събират всички странични ефекти на европейско ниво, както и по-добрата координация на национално ниво и фармацевтични компании, е една голяма стъпка напред, за да може рисковите, които са свързани с тези продукти, да бъдат оценени на време и да бъдат предприяти необходимите мерки. Безопасността на пациентите ще бъде по-добра, след като има такава възможност за проучване преди да бъде пласиран един продукт. Ще се използва технологии за оценка на здравето, за да не се излага на риск здравето на пациентите. Прозрачността е един от основните принципи на парламента по време на преговорите. Макар, че не, не искаме да има злоупотреба с информацията, която се предоставя предварително. Ние се надяваме да има гарантиране на безопасността на отделните пациенти от страна на органите. И в заключение, ние наистина искаме нашите граждани да знаят какви лекарства приемат. Надявам се, брошурата за информация на пациентите, наистина да дава безопасност, прозрачност, ефикасност, за да може системата за фармазологична бдителност да бъде приложена на практика. Благодаря. Минута и половина, господин Термополус, зелени. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчицата, госпожа Макаван за един много добър доклад. Би искал да поздравя и колегата Ривази за извършената от нея аналитична работа. От самото начало грижата ни бе, че докладът би могъл да доведе до една ускорена процедура за пускане на медикаменти на пазара без достатъчно предварителни проверки. Аз смятам, че е необходимо да се създаде една истинска система за надзор. Поради това ние бяхме против от самото начало и настоявахме за по-строга система на разрешителни за пускане на медикаменти на пазара след клинични изпитвания и доказана добавена терапевтична стойност. Край на края ще се стигна до един компромисен вариант. Бяха положени усилия да бъдат оталожени нашите е, опасения чрез укрепване <clears throat> на комитета по фармакологична бдителност, чрез даване възможност на самите пациенти да съобщават за неблагоприятни последици. Не постигнахме обаче е, компромис по въпроса за рисковата оценка на медикаментите за надзора върху възможният отрицателен ефект на едни или други медикаменти върху околната среда. Това трябва да се има предвид при разрешаването на медикамент за пазарна реализация. За съжаление, в компромисния текст е, се съдържа единствено призив към държавите членки да обмислят въпроса за включването на разпоредби за околната среда в последствие. Благодаря. От името на консерваторите и реформистите, минута и половина, господин Кабрнок. Микрофона, моля. Господин председател, Позволете ми на свой ред да благодаря на госпожа Магаван за извършената от нея работа, както и на всички, които се занимаваха с предмета на доклада. Нормативната уредба на фармакологичната бдителност не е променена от близо 10 години. Ето защо искам да подчертая, че е назряло времето. Повече от когато и да било до сега е необходимо тази нормативна уредба да бъде преразгледана. Аз подкрепям идеята за по-добро осведомяване на пациентите и за равнопоставеност на пациентите по отношение на фармакологичната е, бдителност е, на е, лекарите за по-широкото разпространяване на информация, за разпространяването на по-подробна информация за отрицателния отрицателния ефект от е, дадени медикаменти. Събирането на цялата е, информация на едно място и ефикасния обмен на информация между националните административни системи ще повиши общата осведоменост и доверието на гражданите е, в фармацевтичните продукти. Да не говорим за избягването на фатални последици чрез бързото изтегляне на опасните продукти от пазара. Благодаря. Е, обединена европейска левица, Северна левица, две минути, господин Машталк. Благодаря, господин председател. Колеги, говорим за един важен въпрос. Става дума за лекарствени средства. Те спасяват човешки живот, но в същото време могат и да навредят на човешкото здраве. Споменахме и по-рано, че те са на пето място по смъртност в болници. Затова една активна система на фармакологична бдителност ще доведе до по-добро здравоопазване. Смятам, че постигнахме качествено по-добър текст, и защитаваме по-добре пациентите с този документ. Смятам, че системата е отлична за пряко участие на пациентите, които могат да изпращат информация за неблагоприятни е, реакции. Могат да изпращат своите становища, да говорят за странични ефекти, които евентуално биха премълчали пред, своите, пред своя личен лекар, да речем свързани с, с сексуалното здраве или други такива. Необходимо обаче да се подава информация по друг начин за лица, които не могат да работят с компютър. Пациентите имат право на информация, трябва да подобрим достъпа до информация е, посредством веб портала, който е, съществува на всички езици и да се подобри базата данни на Юдра Vigilance. Отдели се внимание и на защитата на личните данни на по-деликатни теми. Според мен трябва да има подобряване на текста, трябва да има по-голяма прозрачност в организациите, които вземат решения, трябва да получават необходимото финансиране, бъдат устойчиви. Трябва да предотвратим възникването на конфликти на интереси, за да може мерките, които се предприемат, за безопасността на пациентите да не бъдат повлиявани негативно от търговския интерес. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега искам да дам думата на другите оратори. Господин Лиза има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Искам аз да изразя моите благодарности към докладчика госпожа Макиван, както и на госпожа Аюзо, която е докладчик в Сянка за НП. И на двете искам да благодаря за добре свършената работа. Много добър резултат се постигна с този доклад. Утре ще гласуваме по него. Сигурността беше подобрена значително. Е, голям напредък беше отбелязан без Никакви големи противоречия се стигна до един компромис и по този начин се подобри информирането на пациентите този портал, който се създаде, подчертавам отново, подобрява информирането на пациентите. Той е наличен на редица езици. Представете си, когато един пациент получи медикамент и листовката е на друг език, той е в невидение, не знае за какво става въпрос. Обаче той може да се информира чрез веб портала на собствения си език и това е от голяма помощ. Този доклад ще допренесе за по-голямо подобряване на информирането на пациента, отколкото предложението на господин Ферхойген преди. Е, разбира се, е, ще има някои допълнения към е, доклада за фармакологичната бдителност, но на Докладът е много добър и искам да поздравя отново докладчика. Относно а, листовката, комисията трябва да а, предприеме някои действия в а, тази насока. Комисията направи грешка, че предложи черна котия. Е, смятам, че трябва да преосмислим това предложение, дали то е сред приоритетите ни, дали е, е уместна, е, уместно такова предложение. Благодаря ви. Благодаря, господин Лизе. Думата има госпожа Каденбак за минута и половина. Господин председател, господин комисарио, е, аз също искам да благодаря на Линда Макейвън и на всички е, колеги, които бяха докладчици в е, Сянка. Нека първо да отправя един апел към всички пациенти и към здравните системи. Ние трябва да да отделим повече е, време, когато обмисляме пред стратегията за предписване на медикаменти на пациентите, затова те да бъдат информирани по-добре. От друга страна трябва да а, е, разчитаме на искрен, искреността от страна на пациентите, когато те използват е, отделни ам, лекарствени средства или се ползват от услугите на ам, съответните медицински а, е, лица. Аз а, приветствам документа, който е изготвен. А, той ще доведе до едно по-добро информиране по отношение на страничните ефекти, е, за да може по-добре да се реагира на тези странични ефекти. Има много добри а, системи а, в някои държави членки. Те трябва обаче да бъдат обединени и обобщени. има една поговорка, че цялото е повече от отделните части. Ето защо аз смятам, че докладът ще бъде прият с голямо мнозинство. Благодаря на госпожа Каденбах. Е, за една минута госпожа Лепаш. Благодаря, господин председател. На своя ред аз също бих искала да поздравя нашата докладчица за извършената работа. Съгласието на първо четене, е, за съжаление, твърде често води до намаляване на правомощията на парламента, но пък този път трябва да се поздравим с едно много сериозно постижение. Госпожа Парванова, докладчата в Сянка, също извърши много важна работа, особено в областта на прозрачността, на която аз особено държа. Според мен прозрачността трябва да бъде правилото, а отказа на достъп до прозрачност изключени. Правото на търговска тайна е, не би следвало да се упражнява в ущърп на осведомеността относно здравния и екологичен ефект на медикаментите. Ето защо аз внесох няколко изменения в тази посока. Щеше ми се да, да бе се стигнало и по-далеч, но резултатът вече удовлетворява. Е, по е, самия текст една разпоредба, която може да изглежда частична, но все пак е важна, е искането комисията да насочи вниманието си върху е, ефекта върху почвите и водите от фармацевтичните продукти. Това трябва да се има предвид. Господин Каланан за една минута. Благодаря, господин председателю. Госпожа Кадакес, която е наш докладчик Сянка, няма да може да бъде тук и се извинява. Помолиме обаче да благодаря на Линда Макаван за отличната работа с различните групи по изготвянето на този законодателен документ. Целта е да се укрепи системата за бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба. Постигнахме едно съгласие, което ще даде възможност за изграждане на по-ясна система за оценка на риска и една подобрена система за разрешаване пласирането на пазара свързано с изпровеждане на проучвания за ефикасността и безопасността на лекарствените средства и след това вече отчитане и докладване на всички странични ефекти, по-голяма прозрачност и безопасност. Пациентите ще имат по-добър достъп до информация посредством веб портали за страничните ефекти на лекарствата. Тези мерки ще бъдат от полза според нас за гражданите на Европейския съюз, пациентите в Европейския съюз, ще опрости и ролята на всички заинтересовани страни, за да може да има най-високо ниво безопасност на пациентите в целия Европейски съюз. Благодаря, господин Каланан. Казва председателя. Една минута, госпожа Матиас. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да поздравя докладчика и да поздравя също така всички колеги, които участваха в този процес. Знаем, че страничните ефекти са пети като причинители на смърт в болниците. Трябва да прекратим тази тенденция и трябва да имаме една отлична система за бдителност в болниците. Всички налични лекарства трябва да бъдат безопасни, защото много често не всичко е решено от проблемите и рисковете, които се поставят. Ако погледнем вакцината срещу така наречения свински грип, хората като че не отделиха достатъчно време, не се вгледаха в страничните ефекти на такъв тип вакцинация. Затова би трябвало да продължим да вървим по същия път. Надявам се и лекарите, и а, всички професионалисти в тази област да продължат да работят, за да можем ние да бъдем един положителен пример. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние обсъждаме въпроса за фармакологичната бдителност, един от основните стълбове на така наречения фармапакет. Споразумението на първо четене по този въпрос определено ще е в полза на пациентите, като им осигурява по-висока степен на защита от свързаните с медикаментите е, рискове благодарение на измененията, редките ефекти на дадени медикаменти ще могат да бъдат установявани по-бързо, по-бързо ще могат да бъдат изтегляни съответно от пазарна реализация опасните продукти. Тук разбира се не става въпрос за преизобретяване на фармакологичната бдителност, а за подобряване на нещата благодарение на по-доброто познаване на съответния риск, благодарение на по-високата степен на сътрудничество между съответните органи. И тук, край на краща, ще се стигне до едно по-добро познаване на нежелателните ефекти, благодарение на базата данни, която се поддържа от Европейската агенция по лекарствените средства, тя ще се превърне в един източник за всяка информация, свързана с медикаментите, което пък ще даде възможност да се подобри общуването, да се подобрят връзките между компетентните органи. Националните органи ще имат и по-голяма възможност да преоценяват съотношението полза-риск, като бързо получават и анализират всички относими данни, предоставени от медиците и от пациентите. Не бива обаче да се плашат пациентите с прекомерни предупреждения. Трябва да имаме предвид, че твърде многото информация също може да има отрицателен ефект. Медикаментите са нещо сложно и трябва да се е, подхожда много внимателно при осведомяването на обществеността. Днес листовките, проче, рядко се четат, трудно са четивни, и от сега трябва да започнем да мислим за превеждането на тази информация на език разбираем и вдъхващ доверие у пациентите. Благодаря. Госпожо Гросета, сега за минута и половина госпожа Верньо. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, фармакологичната бдителност, която се състои в анализ на вторичните ефекти от медикаментите и изтеглянето им от пазара в случай на, опас... на опасност, не се ползва с кой знае какъв интерес от страна на фармацевтичната промишленост, а от друга страна се касае за по-висока степен на сигурност. И макар и за мен да е радост да ви видя, господин комисар, аз не мога да не изкажа съжаление от това, че е, господин комисаря Дали отсъства днес не мога да не изкажа съжаление, не мога да не критикувам комисията, че поставя на първо място интересите на фармацевтичната промишленост в ущърп на интересите на гражданите. Слава Богу, съветът и Европейският парламент се умяха до някъде да омекотят този подход. Постига се по-голяма сигурност, по-голяма прозрачност, но смятам, че пропускаме възможността да повишим фармакологичната бдителност, особено що се отнася до липсата на достатъчно гаранции за независимост на системата. Няма достатъчна независимост между консултативния комитет за оценката на риска и комитета, разрешаващ пускането на пазара. Що се отнася до националните системи, нищо не е предвидено. Например, държавите членки не са длъжни да съобщават за евентуален конфликт на интереси на един или друг експерт. най-добрата най гаранция за независимост е, ще бъде постигната с обществено финансиране на надзорните органи, които по настоящен все още се финансират в значителна степен от частни източници. И аз се питам а, какъв е смисълът, в края на краищата, да постигнем съгласие на първо четене. Ако бяхме си дали повече време, ако бяхме изчакали с по-голямо търпение, бихме постигнали по-добър резултат. Благодаря, госпожа Рис има думата. Благодаря, господин председател. Фармакологичната бдителност а, а, следва да бъде гаранция срещу всички рискове, почти срещу е, всички рискове, тъй като дори е, и да се спазва точно указанията на листовката, не винаги е, пациентът е гарантиран от опасното им въздействие. Както се каза в изложението на мотивите. Повече от 197 000 смъртни случаи има всяка година в Европа в резултат от нежелани лекарствени въздействия. Това, разбира се, не, не може да бъде подминато без внимание. Е, трябва да се е, борим срещу това явление, е, като координираме усилията на всички обществени и държавни органи, чрез обмен на информация, разбира се, в двете посоки и чрез една реална, истинска прозрачност на новия комитет, новия Европейски комитет по фармакологична бдителност. И отново, винаги ще го повтарям, алфата и омегата на всяка политика е независимостта на експертите. А тук става въпрос за пациенти, за повишаване на тяхто доверие. Благодаря. Госпожа Лукачевска има думата за две минути. Благодаря. Бих искала най-напред да поздравя госпожа Макаван и всички, които работиха по този доклад. Проблемът е много важен за здравеопазването и най-вече за безопасността на пациентите, доколкото статистическите данни сочат, че е, близо 200 000 души е, умират е, годишно от е, нежелани въздействия. 50% по-нататък от пациентите не ползват медикаментите в съответствие с предписанията и рецепти, издадени от медици. Ето защо е необходимо да бъде въведена система, която чрез новите информационни технологии, чрез интернет да разпространява надежна информация. но без участието на практиците, на пациентите, никога не бихме постигнали достатъчна информираност, достатъчна способност за анализиране на проблемите и предприемане на адекватни действия. Необходима е тотална публичност и прозрачност. И информацията в интернет трябва да бъде разпространявана на всички официални езици на Европейския съюз, така че всички да е, могат да се осведомят за какво става дума. Интернет е един много е, интересен, добър източник на информация, но той съдържа и твърде много невярна информация. Ето защо Надзорът, постоянният надзор е необходим. В край на краищата информацията, която се разпространява, трябва да бъде полезна. Що се отнася до повишената прозрачност на системата за фармакологична бдителност, това е нещо много важно. Трябва да се съдържат, да се събират всички сведения за вторичните ефекти и тази информация да се разпространява широко, а не само целево сред специалистите. Така пациентите биха могли да имат по-голямо доверие в фармацевтичната промишленост. Благодаря ви, госпожа Лукачевска. Госпожа Челдърс има думата за една минута. Господин председател, искам да поздравя госпожа Макхаван за нейния доклад. Е, на 200 000 смърти годишно е в Европейския съюз, предизвикани от странични реакции на е, предписани по медицински път лекарства. Аз приветствам нашата идея да гарантираме безопасността на лекарствените средства, след като те бъдат одобрени от лекари за това. Те са причинители на огромно количество смърт в болниците. Пети са като причинител сред останалите. След като бъдат авторизирани и пуснати на пазара, те би трябвало да бъдат достатъчно безопасни. Те ще дадат също така възможност да се справим с така наречените подправени или фалшиви лекарства, които са наистина голям риск за общественото здраве. Надяваме се да има и по-актуализирана информация, която да бъде предоставена и, за лекар, и на лекарите, и на пациентите, защото това ще доведе до по-голяма безопасност и по-добро здраве Европа. Радвам се също така, че ще бъде създаден този веб портал във всяка една държава членка, където пациентите ще могат да намерят информация за безопасността на лекарствата, които приемат. Благодаря. Благодаря, госпожо Чилдърс. За две минути господин Бартолоци. Си, signor Presidente, onorevoli colleghi. Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Посредством тези разпоредби ние искаме да укрепим фармакологичната бдителност в Европейския съюз. Това са много амбициозни цели, е, които си поставя и докладът Макаван. Говорим за регламент 726 от 2004 и директивата от 2003 година. Благодарение на един консенсус, както и консултации между съвета и Европейския парламент, и неговите парламентарни комисии, стана възможно да постигнем един доклад, който да подобри тази бдителност в Европейския съюз и да ни даде възможност да се вглеждаме подробно в това, което се случва в този сектор. Прозрачността, упростяването, рационализацията са основните моменти в този доклад, според мен. Тук се съдържат и мерки за защита на общественото здраве на базата на хармонизирани стандарти в цяла Европа. Говори се за много интервенции. Говори се за по-добра дефиниция на ролята и отговорностите на гражданите на национално и наднационално ниво. По-голямо участие на пациентите и наистина те са главните действащи лица в този процес. Е, необходима и по-голяма прозрачност за безопасността на тези лекарства. Важно е да се направи преценка на евентуалните неблагоприятни реакции при приемането на определени лекарства. Настоящата система трябва да бъде подобрена с по-тясно сътрудничество на национално, регионално и европейско ниво. Също така трябва да има и участие на всички тези три нива, защото то ще ни даде по-добър обмен на информация. Ще можем да видим какви са и страничните ефекти. Тази нова система за фармакологична бдителност е организирана като мрежа посредством един веб портал. По този начин ние ще можем да получаваме повече информация, информация, която може да бъде споделена и да доведе до по-голяма безопасност а, за всички. Благодаря. И сега за две минути господин Маринеско. Благодаря, господин председателю. Фармацевтичната индустрия е един ключов сектор за европейската економика. Защото от една страна има пряк контакт с пациентите, с потребителите, от друга страна и по економически причини. Трябва да се постигне по-голяма степен на сигурност и безопасност за пациентите, но трябва да се облегчи и улесни работата на компетентните органи. Нежеланите е ефекти и последствата от тях трябва да бъдат съобщавани на съответните органи и на също и пациентите трябва да са наясни, да разполагат с достатъчна информация, свързана с тези негативни а, ефекти, а, които трябва да бъдат описани в съответната листовка на медикамента. А, има и медикаменти, които не е, съдържат в листовката си е, всички странични ефекти, които могат да последват употребата на медикамента и трябва за такива медикаменти да има възможност да се е, изважат от пазара. Има медикаменти, при които ефектите идват след 20-30 години. Не на последно място трябва да се подчертава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 лекарствените продукти. Трябва да кажа, че хиляди случаи на смъртност се срещат поради странични ефекти на лекарствени средства. посочването на този вид е, нежелано въздействие е много важно за Европейския съюз. Една добра система на фармакологична бдителност би дала, би дала една възможност на лекарите, на производителите и на пациентите да се убедят в качествата на определено лекарство и да видят дали евентуално могат да възникнат проблеми. Ако такива проблеми съществуват, то тогава би трябвало да се предписва по различен начин съответното лекарство и да се пие по различен начин, или пък този лекарствен продукт да се наложи да бъде изтеглен от пазара, в някои крайни случаи. Та, този вид бдителност ще бъде голям плюс за нас, защото по този начин ще получаваме повече информация и се можем да реагираме много по-бързо. Поради тази причина ще можем да изтегляме от пазара опасни лекарства много по-бързо, отколкото можехме преди. Всички държави членки трябва да продължават да бъдат водещи в а, тази сфера в Европейския съюз. И в заключение, господин председател, искам да заявя, че е изключително важно и пациентите да могат да подават пряка информация за лекарствата, които приемат. Държавите членки не приемат а, тази идея, само някои от тях са съгласни, а, защото има компетентни органи, които се занимават с това. Благодаря. И сега продължаваме с спонтанни изказвания от залата. Госпожа Марконайте. Ačiū pirmininkė. Iš viso šito dokumento, mano nuomonė, svarbiausi e, du dalykai. Tai yra... Благодаря, господин председател. Според мен най-важният аспект е, на този документ е преди всичко събирането на информация, е, поддържането на база данни и това, че е, информацията ще се получава от един единствен източник. 200 000 смъртни случая е, от е, нежелани лекарствени въздействия е, е нещо, което е недопустимо. У нас бяха регистрирани 170 случая, в други страни те са далеч повече и твърде често несъответствията по статистически данни е, могат да се дължат е, на това, че само медицинските специалисти подават информация за нежеланите ефекти. Толкова по-добре, че в бъдеще пациентите ще могат да вършат това. Друго е, важно е, че различните институции ще бъдат мотивирани да предприемат действия своевременно. До сега информацията се подаваше с изоставане. Ние трябва да гарантираме отговорно поведение на всеки. Господин Николашик има думата. Благодаря, господин председател, господин комисарио. а то не е nielen не nežiaduce учинки до датабази. Въпросът е, е важен независимо от степента на страничното въздействие. Толкова по-добре, че информацията ще се събира на едно място и ще представя полезен инструмент за научни изследвания. Още повече ще могат да се предприемат ефикасни действия за промяна на е, указанията, на предписанията за ползване, за е, приложение на медикамента или за е, изтеглянето му от пазарна реализация. Аз се радвам на това, че пациентите ще бъдат насърчавани да бъдат осведомени, съзнателни пациенти, да се запознават не само с действието, но и с страничните действия на даден медикамент и да подават информация за тях. Вече е, сме имали неблагополучен опит в това отношение, особено при контрацептивите. И аз трябва да кажа, че докладът, който ще гласуваме, ще бъде от полза за всички пациенти в Европа. Госпожа Вайсберга има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на докладчика и на докладчиците в Асянка за чудесно свършената работа. Фармако Личната бдителност ще доведе до по-висока е, степен на защита на пациентите. Две неща ме вълнуват е, по-специално. От една страна е, порталите и листовките. Утре с гласуването ще вземем решение за създаването на портал, който осигурява сигурност на лекарствените продукти. В много държави членки, от друга страна, листовката не може да бъде качена в интернет, но това не отговаря на реалността, тъй като много граждани имат право да се възползват своето право за свободно придвижване в Европейския съюз. В същото време се изисква едно подобряване на листовките и е добре парламентът да даде и свое законодателно предложение. Благодаря ви. Госпожа Риваси. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да се върна на въпроса за екологичното въздействие на медикаментите. От 1965 година насам в Европа действат критерии за разрешаване пускането на пазара на определени продукти, ефикасност, сигурност и фармацевтично качество. Нищо обаче тези критерии не се отнася до екологичното въздействие. А се знае, например, че естрогените, които се намират в водите, могат да доведат до промяна на пола на рибите. Е, намират се е, също така остатъци в отпадните води от болничните заведения. Много се обсъжда този въпрос. Е, в директивата за фармакологичната бдителност най-сетне се от чете този въпрос, но под формата на точка от преамбюла, съгласно която комисията трябва да събира информация от Европейската агенция за полекарствените средства и от държавите членки и да състави доклад и е, да направи оценка на необходимостта и ползата от изменение на европейското законодателство с оглед екологичното въздействие на медикаментите. И аз апелирам към комисията да предприеме действия възоснова на тези данни. Екологичното въздействие, знаете, има косвен ефект върху човек. Благодаря ви, госпожо Риваси. Господин Дортман има думата за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, важно е това, че разговаряме за системата и насочваме вниманието си най-вече върху е, многоязичната версия. Аз съм представител на един малък език, на една малка езикова група в рамките на Европейския съюз. Важно е, когато говорим за лекарства и лекарствени средства, е, всичко да се превежда на езика, на който ще се ползва от потребителите е, в е, региона, в който живея, хората не винаги разбират какво е написано в листовката към лекарствата. Затова задължителното изискване за превод на съответния език е много важно. Важно е най-малкото да има едно кратко резюме, кратко обобщение на най-съществената е, информация за съответния медикамент. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря. Господин Роси за една минута. Колеги, господин председател, аз поддържам подхода на доклада, а именно да бъде проверявана безопасността на лекарствените продукти. Но все пак искам да спомена някои въпроси, които са свързани с прекия достъп на пациента до данните. Също така искам да спомена въпроса за ценообразуването нещо, което е свързано с въпроса, който обсъждаме. Необходимо е страните членки да е, изиграят своята роля в това отношение. За жалост, обаче прекалено много а, обръщаме внимание на дълголетието и така е много лесно да се злоупотребява с а, лекарства. за които трябва да се използват преди всичко за болестите, които наистина се нуждаят от медикаментозно лечение. Не трябва да забравяме така нареченият синдром на многобройните химикали. Необходимо е да се предприемат мерки за информиране, за образоване на населението за използване на медикаментите. Господин Штанхарт. Благодаря ви. Господин председател, госпожи и господа, като си спомним, че започнахме с дискусия по тези проблеми в началото на миналия мандат, можем е, е, само да поздравим е, докладчика, защото резултата, който постигаме сега на първо четене, наистина е много съществен. Това, което ме изненадва е, че държавите членки наистина са се съгласили вече с изграждането на база данни и е, не ни остава нищо друго, освен да призовем комисията да използва е, капацитета на агенцията, да изгради въпросната база данни за фармакологична бдителност и да помисли за това колко много съобщения ще трябва да се изпращат към гражданите, колко много съобщения ще пристига в банката, така че да се помисли и за съответния превод и за преводачите, които ще са необходими. Господин Рике има до една минута. Господин председател, господин комисар, съвсем накратко ще ти изкажа, за да поздравя. А микрофон? От е, съвсем накратко ще поздравя всички, които са работили по този доклад. Въпросът за кръстосаната фармакологична бдителност е много важен. Свържена е отлична работа. И, е, разбира се, в много случаи, в 92% от случаите, пациентите са обект на прекалено лечение, докато в вертикално отношение няма необходимия подход. Върху съвместното, кръстосаното въздействие на медикаментите е необходимо да се отчете факта, че към предписаните по рецепта лекарства много пациенти добавят и лекарства, с които се самолекуват. По този начин се натрупват различни химически и медикаментозни агенти. Този въпрос не е третиран, а той е извънредно важен. Благодаря ви. А сега господин Шастел. Благодаря, господин председател. Господин председател, а преди всичко искам а, да а, а, поздравя всички докладчици, както и Испанското председателство, за работата, която е свършена, за да се стигне до този уравновесен компромис, до това споразумение в полза на европейският пациент. Това е конкретен пример за добавената стойност на европейския подход и ползата от прилагането му ще бъде голяма. Ще се намали случаят на медицинските случаи, които се въздействат на нежелани странични въздействия на лекарствата. Тези случаи ще бъдат намалени. Не бива обаче прекалено много да се радваме. Не може да не се радваме на тези решения, които са прияти на първо четене. Надявам се, че от тук до края на Белгийското председателство ще можем да се поздравим с други подобни фармацевтични пакети, които ще бъдат постигнати в сътрудничество между комисията и парламента. В полза на нашите съграждани и в полза на самата фармацевтична промишленост. Благодаря. Благодаря, господин Шастел. А сега ще дам думата на господин комисара Таяни. Благодаря, господин председател. Дебата, който водим днес с участието на толкова много депутати, показва важността на споразумението, което беше постигнато между институциите, между съвета, комисията, парламента, които да отправят силен сигнал към нашите граждани в Европа. И аз се надявам, че фалшивите лекарства, работата за тяхното примахване трябва да продължи. да не се допуска закупуването на лекарства, които не отговарят на нормите. Искам да благодаря на господин Гонзоли. Той има новородена дъщеря. Хубаво е, че нараства европейското население и то проевропейски настроеното. И всички хора а, трябва да могат да се информират народния си език а, за ефекта от лекарството. Аз съм за езиковото многообразие във всички сектори включително в тези области, които попадат в рамките на моя ресор като комисар. Аз съм убеден, е, че това, което каза господин Верньо, е, трябва да бъде взето предвид. Аз ще му предоставя информацията, която беше поискана. Комисията благодари на парламента, защото заедно ние отправяме силно послание. По въпросите на от госпожа Ривази. Трябва да се каже, че много е важно да се вземе предвид нуждата от защита на околната среда и приемаме предложението да бъде предоставен доклад на комисията за да са законодателни предложения, които се отнасят до рисковете, които медикаментите носят за околната среда. Искам да уверя уважаемите депутати, че в съобщението на комисията се отделя внимание на екологичните аспекти на фармацевтичната промишленост в рамките на пакета, представен през 2008 година. Беше споменато това. Благодаря, господин комисар. Благодаря. Господин комисар, искам също да поздравя госпожа Ранзули. Това е пример за съчетаването по един много успешен начин на семейния и професионален живот. Госпожа Макаван, като докладчик, е, има думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател. В отговор на някои от въпросите, които бяха поставени, колегите говориха за прозрачност. Това, което постигнахме, е голям пробив в прозрачността. Информацията ще се предоставя чрез веб-портали и това увеличава голяма степен прозрачността, която имаме за независимостта на фармацевтичната бдителност. Знаете, че авторизацията от фармакологичната бдителност е, е разделена в момента и може при отправена препоръка да, тя да бъде отхвърлена, само ако има много силно основание за това. Комисията трябва да свърши още много работа, след като бъде одобрен документа утре в, по отношение на листовката за е, пациентите. Вие се опитахте да намерите решение в комисията. То не беше това, което беше приемливо. Ние искаме да работим заедно с вас, за да изготвим една добра листовка за пациентите. В нея не може да се включват всичко възможно, което може да се случи на даден пациент, тъй като този случай тази листовка ще се превърне в ненужна. Трябва да се фокусираме върху нужната информация. Заедно трябва да направим това. Трябва да се направи оценка на въздействието на медикаментите. Относно а, черния символ, ние не искаме да изчезне, както това се случи а, по отношение на медикаментите за деца. Искаме този символ да започне да се прилага в най-скоро време. Държавите членки има да свършат много работа по веб порталите. Ние искаме те да бъдат на нужното ниво и да може да са достъпни до хората на собствения им език. Освен това, националните агенции трябва да свършат много работа по отношение на събирането на информация и получаването на съобщения. Също и за ЕМА, там също има какво да се направи.